Good morning, colleagues. Добро утро, колеги. Аз замествам, както сте наясно, нашия толкова способен председател Бузек, който в момента е в Полша. Сега ви представям а, изпълнителния директор на BioBase Industry. Това е едно смесено предприятие и доктор Валдемар Курт, който е също директор на дирекция в предприятието. Нека да ви напомня, че това е единствената смесена инициатива за технологии по програма Хоризонт 2020. То бе създадено като смесено предприятие тази година, е, непосредствено около края на последния мандат, като обединение от няколко е, публично-частни партньорства. Господин Ван Нистелрой, тук ли е? Добре дошъл. Той е, е докладчик по нашата тема днес сутринта. Като цяло и разполагаме с час и 15 минути за презентацията и последващия дискусия. И за това сега давам думата на господин Фарахте да представи темата. 10 минути ви даваме. Заповядайте. Благодаря за любезната ви думи. Дами и господа, за мен е удоволствие да бъда тук сега. Искам да отдам дължимото на усилията на ръководствата на вашата комисия, която подкрепи развитието на инициативата, предложена от предходната парламентарна комисия. Особено е, господин Ван Нистелрой му благодаря за усилията да бъде тук днес сутринта. Съвсем накратко ще ви представя какво е, се разбира под е, биоекономика. Няколко думи за това, защо се наложи да има публично-частно партньорство. Освен това, ще ви говоря за това партньорство в биоиндустриите и в нашата предприятие. Слайдовете виждат ли се? След секунда ще ги видите и тях. Биоекономиката в края на краищата е економика базирана на възобновяеми е, енергийни ресурси, за разлика от използването на изкопаеми горива, които не са възобновяеми както и е, химикалите, които се използват също. Ние се опитваме да постигнем економии и да създадем една много по-устойчива, е, екологосъобразна, чиста економика, която дава добро бъдеще за е, следващите поколения. И биоекономиката търси е, не само решения на настоящи проблеми, но и решения за е, индустриални процеси. Също така обмисляме как може да е, се интегрира това и в потребителската верига. Разбира се, в Европа не работиме в изолация, много неща се правят и навсякъде по света, в Северна Америка, Бразилия – в е, Южна Азия. И има огромни, огромни е, постижения и предимства, особено е, така надежни е, фуражи. Е, царевица и е, други е, култури са много удачен източник за подобно гориво. Биорифайнериите много често използват култури, които се използват и за изхранване. Това, лично, това създава притеснения, защото е, индустриалната им полза може да застраши из, е, използването им за прехрана. Затова ние работиме вече с е, напреднали така наречени биогорива, които са. Е, произвеждат на базата на култури, които не се използват за хране. Защо публично-частни партньорства? Те са партньорства между е, представители на комисията и индустрията. И когато има публични подкре... проекти, които се подкрепят с обществени средства, там проблема е, че се работи с двугодишни или многогодишни програми е трудно да се работи с инвестициите. В част, публично-частните частните партньорства така времевия хоризонт е 10 години на инвестициите. Едно публично-частно партньорство дава и платформа на индустриалните участници в е, тези процеси да е, не само да обединят усилията си, но да обединят и опита си и е, наличните ресурси за развиването на действия, които трудно биха получили подкрепа за развитие на индивидуална база. Докато публично, едно публично частно партньорство може да направи съответните инвестиции. Освен, тоест, те по този начин имат възможност да търсят и допълнителни инвести... Е, инвестиции. Ние инвестираме средства от хоризонта 2020. И за всяко евро, което ние инвестираме, индустрията инвестира 2,8 евро. И накрая е, инициативата е, се развива в рамките на публично-частно партньорство, но в края на грещата се диктува от интереса на индустрията и на пазара и се търсят резултати. Инициативата има за цел да се разработват биогорива, като не се занимаваме индустрия с, единствено с а, химията или горското дело или производството на храни, а се опитваме да обобщим а, различни, така да се каже, вериги на, на осигуряване на допълнителна стойност, коя, които могат да бъдат включени в този процес и се опитваме, примерно, да съберем на едно място хора, работещи в горивната промишленост и химическата промишленост, да ги свържем с крайните потребители. Вече дали тези горива ще се използват в различни индустрии е въпрос на решение. Вашата комисия беше изключително е, положително настроена при е, започване на инициативата. Е, бе прието през лятото решението и сега са така първите ни прохождащи стъпки в инициативата. И е, вече сме излезли с е, първата обява за набиване на предприятия. 3,7 е, милиарда е бюджета, една около 25% идва от програмата Хоризонт 2020, 75% от индустрията. А, ние се наричаме така нареч, а, биобазиране, а, индус, консорциум за биобазирани индустрии. И когато изпълняваме програмата си, е, спазваме правилата на Хоризонт 2020, т.е. работим на принципа на откритост, т.е. всяка организация може да се включи в консорциума, също спазваме принципа на прозрачност, правилата са предварително известни и търсиме отлични постижения, т.е. само най-най-най-добрите проекти се финансират. И основно се концентрираме върху развитието на вериги за създаване на допълнителна стойност на базата на биотехнологии. Основните ни партньори е консорциума биобазирани индустрии. Е, над 170 пълни члена имаме. Това са е, малки и средни предприятия, обединения на такива, представители на индустрията, 121 асоциирани члена, 40 е, университета, научно-изследователски организации, също е, работещи в областта на технологиите, на горското дело и така нататък. Тук, освен това, виждате, че е, нашите членове са е, локализирани в цяла Европа, т.е. няма концентрация на едно място, има много широка представителност. Вече започна първото набиране на предложения на базата на правилата на Хоризонт 2020. Всяка година ще има такова набиране на предложения. На 15 октомври е първият срок за приключване на набирането на предложения. Тогава ще е, можем, след като проведем съответната оценки, през май, март следващата година да подпишем първите проекти. И сега малко по-широко, ако погледнем инициативата, става дума за зараждане на или подкрепата на дългосрочно устойчив растеж в Европа и подкрепане на конкурентоспособността ни. Значи идеята е да се създават нови работни места, економически растеж – и подкрепа на индустрията за индустриални проекти. А също така изключително важно е да има е, програм, програмни инициативи за намаляване на е, употребата на изкопаеми горива, защото те не са устойчива альтернатива те не са устойчиви заради проблемите с промените в климата, за осигуряване на енергийна сигурност и така нататък. И накрая новата комисия пое вече поста си. Комисарят Модас заяви съвсем ясно, че така, така наречения зелен растеж е, е свързан и с економическия растеж. И ако не може да се осигури е, устойчив растеж, няма нужда изобщо да се трудим да търсим растеж. Благодаря. Е, сега искам да дам думата на координаторите и започваме с господин Ван Нистелрой, който е и докладчик. Благодаря ви. Аз вече не съм член на комисията ИТРЕ, но ще продължа да следя това досие много близо. Радвам се от а, бързият, бързите стъпки, които, с които започва проекта защото в рамките на Хоризонт 2020 сме свидетели на много често, липс, много често на липса на такъв, на такъв, такъв старт. Тоест, плащат се фактурите, но все още не започват нови проекти. Ето защо ви поздравявам с първият обявен процедура за изявяване на интерес и с за Просто тем, с който започвате дейността си. Също така отбелязахте, че всички държави членки участват в а, тази инициатива чрез региони и университети от всички държави членки. И аз държа да подчертая този факт, тъй като в програмата Хоризонт, стана в предишната програма Хоризонт 90% от бюджета беше насочен към старите държави, членки на Европейския съюз. А биотехнологичните производства са производства, които може да се разработват в държави като Полша, Литва и т.н. И а, въпросът ми е дали тези нови страни членки действително са представени в консорциума или все още са по-скоро пренебрегнати. Сега бих искала да чуя мнението на консорциума и на Европейската комисия за това какво се случва на място, защото много често в момента се подписват споразумения с Европейската комисия, които се разработват от биотехнологични производства. Аз съм запознат с региони в Полша, като регион на Люблин, например, които все още не могат да постигнат търсените върхове постижения, но не бива и да ги изключваме, защото те в момента разработват производства, които могат да се включат в новата биоекономика. И това са производства, които не бива да пренебрегваме. Трябва да ги имаме предвид през няколко години. Благодаря, господин Ванистелрой. Благодаря ви и за приноса към а, темата като цяло. А, сега давам думата на госпожа Лопес Карамейко. Благодаря ви. Отраслата на биотехнологичното производство става се по-важен за европейската економика. И привлича много частни капитали. Ако не привлечем малки и средни предприятия към това производство, няма да създадем достатъчно работни места. А се оказва, че именно това е секторът, в който има най-много пречки пред навлизането на нови предприятия, тъй като е, предприятията имат нужда от много инвестиции за закупуване на първоначалното скъпо оборудване. Въпросът ми е какви са инициативите, които можем да с които може да подпомогне малките и средни предприятия да преодолеят пречките за навлизане в този сектор подобни публични частни партньорства могат да представляват помощ за големите предприятия, на които им недостига капитал. Но по този начин не премахваме пречките за малките средни предприятия, които от своя страна би трябвало да се ползват от високо равнище на съфинансиране в този труден контекст, в който им е трудно да имат достъп до кредитиране. Ето защо привличането на МСП трябва да стане част от плана за работа на съвместното предприятие. Към момента обаче нищо не показва, че МСП действително са бенефициенти на проектите. Има големи предприятия, които се възползват от отпусканите помощи и които отбелязват големи печалби. И от тази гледна точка ми че цялата тази програма е един вид фарс. Въпросът ми е как възнамерявате да гарантирате, че МСП действително ще се ползват от, от тази програма под формата на директни помощи или на съфинансиране? Благодаря ви. Няма други координатори в залата. Има ли други колеги, които биха искали да зададат въпроси? Госпожа Грифин. Благодаря ви, господин председател. Единственият въпрос е свързан с а, обхватът на тази програма. Биотехнологичното производство е много важно за всички общини в северната част на Обединеното кралство. А вашата карта е изобщо обхваща този регион. Там имаме много новаторски университети и аз се питам как се отнасяте към университетските, университетите в северната част на Обединеното кралство и как смятате да ги привлечете към тази инициатива, както да регион, така и други региони. Благодаря ви. Господин Агност за две минути. Благодаря ви, господин председател. И моят въпрос е сходен. Струва ми се, че големите европейски предприятия вече са достатъчно активни в този сектор. Според мен е по- важно да отворим сектора за малките и средни предприятия. И една от начините, по които може да го постигнем е чрез създаването на тъй наречените клъстери, т.е. на групи за взаимодействие между университетите и малките и средни предприятия, които и тези клъстери могат да доведат до създаване на работни места. Този аспект включен ли е директно в проекта? Т.е. има ли вече конкретни проекти за сътрудничество между университети и частни предприятия? И в каква степен тази цел е заложена в програмата Хоризонт 2020? Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за направеното изложение. Радвам се, че обединяваме предприятия, големи и малки предприятия от е, целият Европейски съюз е, в сътрудничество с местните власти и университетите в името на разработването на биотехнологичните производства. Разбира се, биоекономиката трябва да играе водеща роля в всичките ни усилия и специално трябва да се съсредоточим върху селското стопанство, горското стопанство, енергетиката и възможност за повторна употреба на някои суровини. При след това имам а, и известни тревоги. Трябва да гарантираме в законодателството да не съществуват пречки за пълно позатворяване на този вид технологии. Трябва да имаме възможност да се възползваме максимално от всички налични суровини за производство на енергия. Знаете ли кои са конкретните законодателни разпоредби, които представляват пречка за развитието на този сектор и ако да, как смятате да ги премахнете? Благодаря ви. Господин Хелмер. Благодаря ви. Във вашето изложение ме впечатли едно изказване, именно факта, че този проект създава ясна рамка за дългосрочни инвестиции. Както може би сте неясно, в парламента в момента се води разглащен дебат за биогоривата, за промяната в земеползването и всички свързани с тях въпроси. Към момента в сектора на биогоривата виждаме всичко, освен перспективи за дългосрочни инвестиции. Напротив, свидетели сме точно на обратното. Изграждат се конкретни цели, след което индустрията, възоснова на тези поставени от Европейския съюз цели, инвестира масивно, след което ние започваме да имаме известни съмнения дали искаме да разработваме биогоривата и променяме законодателната рамка по начин, който напълно съсипва направените вече инвестиции от промишлеността по наше искане. Затова се питам дали проекта, който обсъждаме в момента, ще бъде уязвим и ще бъде жертва на същата правна несигурност, която, е характеризира, която характеризира като цяло сектора на биогоривата. Благодаря, господин Хелме. Има ли други въпроси? Госпожа Капел. Благодаря господин председател. И аз бих искал да благодаря на гостите ни за това, че толкова бързо са започнали да осъществяват инициативата си. Казахте, че вече е направен първата процедура за проява на интерес и че още до година ще започнете оценка на първите проекти, за да решите кои от тях ще се възползват от вашата подкрепа. В Австрия има специфичен орган, който се занимава с програмата Хоризонт 2020. Въпросът ми е, сътрудничите ли с подобен вид с тези национални органи при разглеждане на кандидатурите или само вие взимате решенията? Благодаря ви. Според с 5 минути за отговор на въпросите. Thank you, chair. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да отговоря на въпросите по реда, по който бяха зададени. Господин Ван Нисталрой и регионалните фондове. Да, абсолютно сме. Аз съм съгласен. Това е основно за тази инициатива. Ако нямате европейска биоекономика, не може да имате европейска биоекономика без регионална биоекономика. Това в економика, която което основното е нефта, то нефта се предоставя на индустрията. И Просто наистина това е неизбежно. Трябва да има подобна синергия и тази синергия трябва да бъде стимулирана малките и средни предприятия, мисля, че всички сме съгласни с това, че малките и средни предприятия са от ключово значение за успеха на подобна инициатива и целта е да може да им се осигури необходимото място и възможност да се разгърнат. Много малки и средни предприятия, асоциации са представени в целия консорциум и те участват в сформирането на самата инициатива. Предвиждаме също така и правила за финансиране, за да можат мал малките и средни предприятия, университетите да получат необходимите средства за научна и развойна дейност и съответно а, това, което те могат да използват от това. Тоест, не големите предприятия, а малките и средни предприятия а, ще получат а, необходимите средства в, в стратегията Хоризонт 2020 година е записана цел 20% от участие, така че са взети необ... не... необходимите мерки. Затова и ние проследяваме начина по който се осъществява на практика тази инициатива. Колкото до участието на северната част от Обединеното кралство, може би просто картата не е била добре изтълкувана. Не, аз пъв, на картата просто се показва, че има участие от Обединеното кралство. Това не, не означава, че е, дадени региони участват повече от други. Е, може би аз трябваше да поставя кръгчето в средата на картата на Обединеното кралство, но наистина това може да бъде проблем. Тоест, възможността за все по-голямо и по-разгърнато участие на регионите в тези инициативи, включително и Северното Обединено кралство. Що се отнася до законодателните бариери, Разбира се, и това е един много важен проблем. Прав сте, че не е достатъчно да, да влагаме средства, да има инвестиции в научно-изследователската и развойната дейност, без тази дейност да бъде пряко свързана с достъп до пазарите в последствие и без в цялата инициатива да бъдат включени и е, тръжните процедури, свързани с обществените поръчки. Така че е, комисията е е тази, която осигурява координацията между тези различни е, аспекти и компоненти още в самото начало на инициативите. Колкото да убил горивата, да ни осъзнаваме. А, проблема е нещата, може би, тръгнаха по не, не, не винаги в очакваната посока. Така че от тук нататък се опитваме и ще се опитваме да отговориме на а, загрижеността на гражданите, на бариерите пред пазарите и всичко това още в началото на започването на, на дейността а не просто да създаваме в последствие нови, нови, нови проекти. И набързо за сътрудничеството с държавите членки. Имаме една група от представители на държавите членки в тази група, която всъщност е натоварена с управлението и съществяването на инициативата. Много е важно държавите членки да участват в етапа на разгръщане в момента, в който инициативата а, се разгръща на територията на, на регион или на страна, за да имат проактивно участие в а, а, цялото и осъществяване. Благодаря, казва председателя, благодаря за вашето представене, благодаря и на доктор. Мисля, че с това приключихме първата част от нашето заседание. И сега да минем към втората точка. Хоризонта 2020 ключови основни технологии като насърчаващи економическото развитие и растежа. А, сега други оратори ще е, заемат е, местата си на тук до мен на представление на подиума. А вие подгответе вашите въпроси. Бих искал да ви представя господин Гиспарц и, а, и Патърс от а, Холандската организация за приложно, приложни научни изследвания. Добре дошли на нашите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 поръчано от нашата комисия, защото ключовите основни технологии са основен елемент и компонент от растежа и реиндустриализацията на Европа. Сега ще помоля господин Гисберг да представи изследването. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. За нас е голямо удоволствие да ви представиме нашите изследвания. Тъй като разполагаме с 10 минути, ще, бъдем, ще бъда много кратък. Първо, рамката на цялото изследване. И основните елементи, на които ще се спра. Е, състоянието на нещата и целите, представене на КОТА, заключения, препоръки и пуки. Европа излиза от е, една много тежка криза и рецесия и за това са необходими нови източници за економическия растеж. Необходимо е да консолидираме и вдъхнем нов живот на европейската индустрия, за да можем да бъдем конкурентоспособни и да се справим с новите предизвикателства. Трябва да бъдем и лидери в е, е, КОТ. През 2012 година бе представено едно съобщение, беха създадени две работни групи на високо равнище. Е, шест КОТ, които, е, по които работи Европа в момента и те са включени в стратегията Хоризонта 2020. Целта на изследването, което ни бе поръчено, е да подпомогнем членовете на комисията ИТРЕ да си така да, да, да, да получат представа за начина по който КАТ ще спомогнат за а, развитието на а, и, реиндустриализацията в Европа. Сега няколко думи, няма да навлизаме в подробни, но само ще спомена основните от нанотехнология, микро и наноелектроника, включително и полупроводници, фототонична материали, напреднали и системи за производство и друг. Най-важното е, че, че КОТ се основават на познания и на научна и развойна дейност. Необходим е високо квалици... необходима е високо квалифицирана работна ръка за тяхното управление. Те изискват е, едно широко и голямо финансиране. Нека да спрем до тук за това. разглеждаме КОТ в глобалния контекст. По принцип Европа е глобален лидер в, в творчеството, основано на познанието, било то в публикациите или патентовеното, но също Същевременно Европа е изправена и през, от, пред огромни проблеми. В момента Азия е водеща в производството на КОТ, но виждаме, че в последно време нещата се променят, тъй като цената на работната ръка в Китай се увеличава, се е по-голяма и същевременно навлизането на роботиката намалява значимостта на работната ръка като цяло. В Европа са създадени няколко водещи е, кластъри е, в областта на КОТ, някои от които са е, транснационални и включват представители от Франция, Германия, Швеция, Дания, това са конкретни примери в случай. Сега няколко думи за така наречената долина на смъртта. Това е едно понятие, свързано с пътя на един продукт до пазара – необходими са три стълба за построяване на моста за прекусяване на така наречената долина на смъртта. След производството на продукта той трябва да бъде пуснат на пазара и да произведе добавена стойност. проблемите не са само технологически, и всъщност можем да разграничим два вида проблеми или два вида а, долини на смъртта, технологическата а, долина на смъртта и а, търговската. А, като и тези два проблема, на тези два проблема трябва да се търсят а, различни решения. А, Виждате тук цялата верига на нивата на технологическа готовност. Имаме 9 етапа или 9 нива, кои... и е важно да се спомене че нивото на технологическа готовност и има предимно технологически характеристики, но също така са необходими и нови бизнес модели, за да могат наистина продуктите да бъдат успешни. Тук каква трябва да бъде европейската стратегия по КОТ? Виждате че има четири стълба или четири отделна е, компонента, които да подсигурят е, успешното развитие на тази стратегия. Какво, е, какво означава КОТ за стратегията Хоризонт 2020? и как могат да бъдат включени в политиките на Европейския съюз. КОТЕ са значима част от Хоризонт 2020, като финансирането е от порядъка на 30 милиарда. Целта е чрез пилотни линии прототипите да се превърнат в продукти, които да бъдат широко пуснати на пазарите, като същевременно се превъзмогнат проблемите в така наречената долина на смъртта. Използването на пилотни линии и пускането на пазара означават е, голяма степен на е, технологична готовност, което само по себе си може да бъде в противоречие с политиката за държавни помощи. И целта е да се намалят е, държавните помощи с цел избягване и изкривяване на пазара. Също Същевременно е необходимо да има мултифункционални споделени мощности, за да може самото производство да бъде по-ефективно. И КАОТ имат два аспекта. От една страна научната и развойна дългосрочна дейност и от друга страна пускането на пазара. КОТ е в стратегията Хоризонт 2020 почиват на три стълба. Първо, постижение в науката, за това са предвидени 13 милиарда, индустрия промишлен лидършип 17 милиарда и посрещане на предизвикателствата, пред което е изправено обществото. Но и освен на стратегията Хоризонт 2020, има и други и, и инструменти, които могат да спомогнат за разгръщането на КОТ, кохезионната политика обединяването на различните източници на финансиране. Тук Виждаме един пример за комбиниране на различните източници на финансиране, структурни фондове и, и средствата по Хоризонт 2020, за да се избегне препокриване и двойно финансиране на дадени дейности. Важното е е да се види какво ще бъде значението и принаса на КОТ за економическия растеж, заедостта и допълнителните умения. Новите технологии, които ще бъдат последствие от прилагането на, на КОТ, ще, стадат, ще създадат работни места, не толкова пряко ще създадат работни места, колкото по-нататък по веригата при производството на продукти и услуги. Проблема, който обаче, кой, пред който сме изправени, въпроса, който трябва да си зададеме, е разполагаме ли с достатъчно квалифицирана работна ръка, за да работи с КОТ. В момента као, каоте почива на 6 основни технологии, които са избрани от Европейския съюз. Участието на малките и средни предприятия в КАОТ е, е от огромно значение за постигане на целите, които сме си набелязали и за да има наистина лидерство в тази посока. Разгръщането на каоте изисква нови технологии, нова форма на услуга и нови умения. Комбинирането на различните източници на финансиране ще е, спомогне за разгръщането на цялата инициатива, като средствата по е, Хоризонт 2020 са насочени по-скоро към е, резултатност на инициативите, докато средствата по социалните фондове са за подпомагане на регионите, които не са доразвити. тъй като као те ще създадат допълнителни работни места, необходимо е и инвестиция в придобиване на високотехнологични умения. Благодаря ви за този е, интересен за това е интересно изследване. Сега ще дадем думите на координаторите, но ще започнем с господин Фан Нисторой, който работи по този проект отдавна. Вече говорихме за биобазирани економики и те са директно свързани с темата. Първо, много е, се гордея за така формулираните и направени избори. Е, факт е, че много сериозни средства, 300 милиона, милиарда се предвижда да бъдат инвестирани, но ние трябва да имаме технологии, които да могат да бъдат достатъчно надежни и да можем да ги продаваме в Азия. Е, смятате ли, че това ще се случи? Ще може ли също така да стимулираме достатъчно хора да се занимават с това? Защото ако няма големи компании, примерно най-известните компании в Холандия, е, ние имаме технологии, ние сме единствените, които можем да продадем много ценни технологии на Америка но те, и на Китай, но те трябва да бъдат и защитени. Нищо не се споменава в проучването за това. После коментира се държавната помощ. Сега в Хоризонт 2020 сме в пилотната фаза. Ние можем да стигнем и по-далече. Това правят щатите, например. Може ли да ни кажете, може ли да тръгнем по този път, без да понесем санкции по-късно? И много се радвам, че споменахте и връзката с структурните фондове. Сега 20% от тях отиват за политики, свързани с зелен растеж и така нататък. Вие казвате, че първия приоритет са знанията и е, иновациите и е, инфраструктура за научни изследвания. Съвсем правилно обозначавате тези проблеми. Сега има и наръчник за всички участници в тези е, проекти и за университетите, т.е. наръчник как да се използват е, тези фондове, защото не могат напълно да се сменят. Смесват те, има си различни правила. Е, днес в Брюксел има една много голяма конференция за ключовите базови технологии. Как се допълват тези неща? Госпожа Крел. Благодаря, господин председател. Нека да се върна към темата Хоризонт 2020 и средствата по кохезионните фондове. Факт е, че Хоризонт 2020 се занимава с върхови постижения, а политиката за сближаване работи за развитие на регионите – но ме интересува колко пари отиват по кохезионните фондове и колко по Хоризонт 2020 за тези върхови а, инициативи. Аз съм от не толкова развит регион в Европа, Саксония. И знам, че там има средства за изграждане на водещи проекти по Хоризонт 2020. Има ли достатъчно ясна и силна връзка между Хоризонт 2020 и структурните фондове? Можем ли да разработваме проекти по, за различни цели сега? Ние говориме много често за интелигентна политика, но малко си остават празни думи това. Не виждам на практика колко постигаме. Господин Тамрана. Само един въпрос за използването на ключовите е, базови технологии. Дали трей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 някои от мерките могат да се окажат и много вредни за малките и средни предприятия. Трябва да обърнем внимание на това. В моя регион има проект, по който се работи, вие го споменахте. Но важното е хората да могат да е, заемат такива изключително добре е, заплатени и престижни работни места. Как е, точно ще се е, сработят политиките и по структурните фондове и по другите програми, така че младите хора да могат да заемат подобни и висококачествени работни места? Any further questions, ladies and gentlemen? I don't see any, then I would suggest that uh, Mr. Giesberg and or Mr. Butter are answering. Сега нека да дадем думата на нашите гости да отговорят. Благодаря. Аз ще отговоря на първият въпрос за инвестициите и как е, се съотнасяме с Азия, какви е, имаме ли конкурентно способност прямо от тях и как ще защитим достиженията на нашите иновации. Разбира се, съществуват традиционни инструменти в това отношение, но ключовото, което се очертава в нашето проучване, е, че трябва да се засили е, степента и темпото на иновациите. И когато се работи по цялата верига, когато се отчитат е, различните нива на технологична готовност, ще може много по-бързо да минеме пътеката от фундаменталните изследвания – към, през прототипите към а, индустриално производство. Това е ключовия инструмент, който ще ни осигури е, предимство, защото международната конкуренция само ще се засилва от тук нататък и за да останем водещи, ще трябва да можем да се получим от опита и от други места – а именно как бързо да се въвеждат иновациите. Като разбира се, това следва да се подкрепи от съответното финансиране. Това дългосрочно е гаранция, че Европа ще, бъде, ще остане водеща. А сега оставям колегата да отговори на въпроса за щатите. Ако мога да коментирам първо и първият въпрос. Много се дискутира този въпрос. Тоест, много пари се дават за научни изследвания, а след това резултатите биват узурпирани от други части на света. Но когато се създават научни изследвания в Европа, естествено това ще даде своето отражение на местно и регионално ниво. Тоест, може да се стимулира развитието на нови бизнеси в региона. Но трябва да се работи за това. Важното е да се изв... Важно е да се отчита факта, че научните изследвания в момента се случват на световно ниво. Не може да се очаква постиженията в тази област да са в облага само на Европа. Защото в противен случай ще изгубиме връзката с останалите части на света. Това е много важно. А също така от изследването установихме, че е необходимо да се подкрепят и е, дейностите надолу по веригата. В Европа има много голям капацитет за освояване резултатите от научни изследвания. Тоест, е, е, големи предприятия като Samsung и Intel е, инвестират в по-малки такива. И е важно това да се случва в Европа, така че и ползи, печалбите да остават в Европа. После изтичали производство в Штатите. Естествено, много, много неща се случват в Штатите, а също така и в Азия те се опитват да излекат максимума от научните изследвания. Ние имаме един а, пилотен проект за а, многостранни ключови основни технологии. А, същото правят и щатите на федерално ниво със съответна подкрепа. А, те е, оценяват много на широко нивото на техни, техническа готовност а на, на федерално ниво средствата са по-ограничени, но на държавно ниво правителствата подкрепят а, сериозно производството. Това е по-скоро политика на економическо развитие. Ние също извършваме подобна дейност в Европа. Тоест, нещата са много, много по-комплексни, по-сложни и а, комбинацията с научно-развойна дейност и дейностите по Хоризонт 2020 ще ни даде възможност да правим именно това. Сега, ако мога да отговоря на четирите последни въпроса, свързани с, примерно, триизмерния печат и дали това е КОТ, да, това е ключова базова технология, свързана, както и макро, микро-нанотехнологиите. Там е, е необходим и висококвалифициран. е, е, труд и много инвестиции, така че всички критерии за да се определят тези технологии като КОТ са посрещнати. Въпроса дали има връзки между Хоризонт 2020 и кохезионните фондове. Дали използваме в достатъчна степен потенциала и възможните синергии. Отговор е все още не. Изтъкнахме някои от е, трудностите, които лежат в това отношение, защото Хоризонт 2020 е, търси развитие на върхови е, постижения, а структурните фондове се ръководят от различна логика и не винаги лесно може да се осъществи връзка между двете. Много, много важно е да се подкрепя цялата верига на иновации, т.е. от научни изследвания до индустриално производство – и евентуално да се използват структурните фондове посредством идеята за интелигентна специализация. Мисля, че това, което е необходимо, е да разработиме своего рода подвижни лаборатории, експерименти, е, условия, в които да черпим опит от възможностите за сливане на тези две програми, за да може Хоризонт 2020 да се възползва от отличните постижения от научно-техническите изследвания, които се извършват по линия на структурните фондове и да се пренесат тези изследвания в производството. И последният въпрос – можем единствено да се съгласим. Има предизвикателства, ще има е, също други отлични възможности за връзка между Хоризонт 2020 и структурните фондове в областта на повишаване на квалификациите и образованието за конкретни умения. Необходими са ни инженери, необходими са ни хора с докторски степени. Необходими са ни хора, които могат да работят с, родопи, е, с роботи извинете, и да ги поддържат, т.е. с много модерни инструментариум което означава да се образоват и да се изграждат нови умения не само на университетско ниво, но и на по-низки нива е, на работещите в самите фабрики и заводи и инвестициите трябва да се осъществяват на различните нива на образование. Те са от ключово значение за развитието на КОТ, защото е, факт е, че населението в Европа застарява. Е, в близките десетилетия ще излязат от трудовия живот доста много специалисти и ние трябва да правим съответните инвестиции, за да се справим с този факт. Моите оратори бяха изключително дисциплинирани в времето и дано не съм отнел на някой възможността да зададе въпрос. Заповядайте. Е. Много ви благодаря. Нанотехнологиите, биотехнологиите действително са ключови основни технологии. но най-производствената КОТ, с която разполагаме, е човешка капитал. Допреди една година работех като научен работник на това беше основното ми занимание. И мога да ви уверя, че за мен най-важният капитал, с който разполагаме, винаги е бил човешкият капитал. Затова бих искал да ви попитам какви са мерките, които предприемате в подкрепа на нашите научни следователи, защото те много често се сблъскват с проблеми в, в крайното си развитие, тяхната кариера е разпокъсана и много често, ако искат да се отдадат на своята писателска дейност, това е за сметка на личния им живот. Благодаря ви, думата има господин Ван Нистелрой. Благодаря си им само един допълващ въпрос. Вярно е, че работим в а, контекст на глобализацията, на постоянно, постоянно движение на познанието. Знаете също така, че се отказваме от някои технологии, така, например, не произвеждаме определени видове батерии в Европа вече. А, всъщност, голяма част от, от специфични производства се изнасят напълно към Азия. Към Азия. В Европа почти вече не се произвеждат полупроводници. Може би това не е основната част на вашето проучване, но ми се струва, че имаме нужда от едни по-новаторски индустриални политики, които да а, защитават дадени технологии, защото в момента предприятията са свободни да продадат каквото искат. Ето защо имаме нужда от една политика, която действително се стреми към запазване на познанието и запазване на производствата тук в Европа. Струва ми се, че прекалено лесно а, споделяме познанието, което разполагаме. в миналото това беше смятано за положително и действително има и добри примери, но аз лично се притеснявам малко от тази тенденция. Може би не влиза пряко в обхвата на вашето проучване, но исках да, спод... да сподели този коментар с вас. Благодаря ви. Още двама колеги са поискали думата, с което предполагам да приключим списъка за изказващите се. Госпожа Капел. Благодаря ви, господин председател. В встъпителното си изказване подчертахте до каква степен иновациите и научно-развойната дейност е важна в веригата на производството и как след, че трябва да се съточим върху под, насърчаване на тази първа, първи етап от веригата на добавената стойност, за, за да сложим крайните наречените долини на смъртта. Вярно е, че в Европа имаме много добавена стойност но факта, че не разполагаме с необходимите е, инструменти, за да запазим е, тези познания в Европа, защото технологиите се разработват в Европа, но ние не можем да ги пуснем на пазара, защото не разполагаме с необходимите средства. Има ли е, начини, има ли възможности за подкрепяне пускането на пазара на този вид технологии? Госпожа Кадрюка. Благодаря ви, господин председател. Аз само държа да подчертая, че не съм съгласна с твърдението е, в, в, в доклада и в частност в заключението на страница 67. Там се твърди, че ако дадени проекти се, почват, се ползват с, с помощи от структурните фондове и от Хоризонта 2020 и ако тези фондове облагодетелстват най-слабо най-слабо региони, то фондовете няма да могат да се използват за по-развити региони, които вече разполагат с необходимата технология. Аз обаче смятам, че това е прекалено. Смятам, че най-добрите възможности за развитие на научно-изследователска дейност и академичните среди е в регионите в държавите членки, които вече са инвестирали в лабораторно оборудване. През последният финансов период в Полша целта на правителството беше да инвестира в най-новите технологии за оборудване на полските лаборатории, което означава, че полските лаборатории днес са по-модерни от франските или германските. И след това, че сме наличе с тези оборудвани лаборатории, мисля, че имаме нужда от сътрудничество и съвместни проекти с, с всички държави членки и в частност по линия на КОТ. Ето защо ми се струва, че всъщност по-слабостите региони може би са в състояние да се развият много по-бързо, защото не могат да се специализират в даден сектор, могат да се превърнат в водещи центрове и да привличат хора от цяла Европа. Благодаря ви и последно думата има господин Сориньо. Благодаря ви. Струва ми се, че най-важният въпрос, който трябва да си зададем е как да запазим в Европейския съюз една значителна част от веригата на добавена стойност, свързана с КОТ. Това според мен е най-важният въпрос и според мен има две възможни решения. На първо място трябва да се съсредоточим върху разработването на 4 или 5 основни клъстера, клъстера, за които Европа ще бъде, ще играе водеща роля. Също така е важно тези клъстери да бъдат взаимно свързани, да бъдат обединени в едни по-общи клъстери, които да гарантират създаването на добавена стойност и които ще възпрепятстват изтичането на този вид производства и на тези нови технологии към Азия и други части на света и по този начин ще възпрепятстват закриването на работни места. На второ място в момента имаме проблеми с а, е, управлението на патенти, защото патентите обикновенно се а, е, получават от обществени органи или публично-частни е, предприятия. Много често тези патенти се губят прекалено лесно. Ето защо имаме нужда на нова система на управление на патенти, в която патентите, придобити с подкрепата на обществени средства, да бъдат защитени от, от, по някакъв начин. По този начин ще защитим познанията, които се създават тук в Европа. Благодаря ви. Сега ще помоля двамата ни гости за отговор. Благодаря ви, господин председател. Ще се опитам да отговоря на първият въпрос, който на практика е последващ въпрос от първият, първата забележка за това, че човешкият капитал е най-важният капитал, с който разполагаме. Разбира се, хората са най-важната, най-важната част от КОТ. Въпросът е как да се държим нашите учени тук в Европейския съюз и подходите са много различни в отделните държави членки на Европейския съюз. В някои държави членки високо квалифицираната работна ръка много трудно намира заетост в водещите промишлености, а в други държави членки някои от индустриите разчитат на китайски или индийски инженери. И се оказва също така, че в много държавите ни членки голяма част от студентите във водещите университети са от Азия. Но сплавяват и окоръжаващи признаци. В Холандия, например, и в други държави членки след кризата се засилва интереса към инженерните и математическите специалности, защото всъщност този вид специалности дават възможност за намиране на добро работно място в водещите индустрии. Стигна се чак до там, че университетите бяха принудени да сложат квоти за прием в тези специалности. Така че има и обнадеждаващи признаци, но в много държави членки положението действително е доста притеснително и ми се струва, че на европейско равнище можем да положим доста по-сериозни усилия за намирането на работни места на висококвалифицираните специалисти тук в Европейския съюз и частно частност в държавите членки, които имат сериозни проблеми с младежката безработица. Мисля, че колегата ще отговори на следващия въпрос. Да. Обръщам се към господин Ван Нистелрой. Въпросът ви беше свързан с глобализацията и инвестициите в научно-развойна дейност в Европа и факта, че остатите от тази дейност изтичат извън Европа. Големите компании са важни разпределителни центрове за Европа, но не и за създаване на работни места, защото тези големи предприятия всъщност създават все по-малко и по-малко работни места поради въвеждането на роботиката и автоматизирането на производството и други методи за спестяване на средства. Но тези компании инвестират много в научно-развойната дейност и това също е важно. И всъщност тези предприятия играят важна роля, тъй като те отдават част от дейността си на подизпълнители. Ето защо е вярно, важно за Европа да се съсредоточи върху подкрепата за малките и средни предприятия, защото те създават работни места. Но е важно да има и големи предприятия, които да разработват КОТ, защото ако са налични такива предприятия, заедно, съвместно с цяла мрежа от МСП по-надолу по веригата, това ще допринесе за създаване на работни места. Имаме такъв пример в Австрия с една компания, която създава програми за улесняване на използването на чиповете, които те произвеждат от МСП надолу по веригата на добавена стойност. И по този начин техните програми обхващат цялата верига. Така че, според мен, основната ни цел не трябва да бъде възпрепятстването на КОТ и нестичането на КОТ към други региони, а по-скоро трябва да насърчим големите предприятия да работят с вериги и с МСП надолу по веригата и нагоре по веригата, защото това е важно за този вид големи компании и наличието на такива мрежи ще насърчи тяхното по-активно присъствие тук в Европа. Благодаря ви. Благодаря. Има и допълнителни, имаше и допълнителен въпрос. Въпросът начина по който да се свърши Хоризонт 2020 с структурните фондове и начина по който регионите биха могли да се възползват от това комбиниране на средства. Мисля, че можем да дадем за пример Полша, регионите, които вече са изградили а, технологически мощности, биха биха могли на тази основа да получат необходимите средства за индустриализация и за произвеждане на нови изделия. Това ще бъде също така и много полезно и за други е, региони, които просто ще могат с ускорени темпове да извършват своето развитие. Но разбира се, всеки регион има свои специфики, е, има някои, които имат е, мощности от новите, други, които от, е, от старите, които имат или нямат мощности. Така че и Хоризонт 2020 има своите специфики и структурните фондове също, но въпросът е да се види как може да бъдат да се допълнат средствата от тези два източника в различните специфични региони, за да може всеки да се развива със, своя темп. А, имаше и про... въпрос свързан с пускането на пазара превръщането на прототипа в изделие и неговото пускане на а, пазара е от огромно значение, затова меркетинга като цяло е от огромно значение, защото тук става дума от една страна за техническите аспекти, разработването на изделието, но след това и целият, целият процес на а, пътя към пазара. Така че наистина хоризонта 2020 би трябвало да а, включи повече дейности, свързани с подпомагане на а, предприятията и особено малките и средни предприятия по посока маркетинг на КОТ. Вчера се срещнах координаторите и се взеха следните решения незаконодателните становища се ще бъдат дадени на следните групови. Кръговата економика на зелените и насърчаване на териториалната и социална кохезия в Европа. Това е предложение на ГОЕ. Следващото ни заседание ще се състои на 17 ноември от 15 до 18.30 в Брюксел. Благодаря ви.